Благодаря, колеги. Извинявам се, че малко късно започваме. Опитвам се да уредя подробностите по посещението на делегацията ни в Крит. Тя е по-голяма, отколкото делегацията ни за страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския регион. Искам да ви кажа във връзка с съобщенията на председателя. Какви са резултатите от заседанието на координаторите? Докладчици има изменения на директивата за контрола на държавата на флага т.е. държавата на пристанището, е, предложението на координаторите е председателят да бъде е, докладчик. По становищата е, има становище за отговорността на държавата на знамето. Също така по директива 13 от 2009 година ще има становище за споразумението по морския труд ЕНП е, ще даде становище е, по ротационната система. По проекта на регламент за рециклиране на кораби е, няма да действаме. По същия начин за Хонгсконгската международна конвенция няма да действаме за рециклирането на кораби все. Няма да предприемаме действия. По проекта за прехвърляне на а, средства, регистрирани в друга държава членка в рамките на единния пазар. НП ще излъчи автор на становище. Работен документ на комисията, а, доклад за постигнатия напредък, няма да предприемаме действия. Съобщение от економическия и социален комитет и комитета на регионите за региона на Балтийско море няма да предприемаме действия и няма да предприемаме действия по решението за общо предложение към съвета на министрите по енергетика. По комитологията координаторите регистрираха споразумението на председателите на комисии във връзка с, срока за финансиране. Решението по приоритетите на Комисията за работната и програма през 2013 година е, е, са както следва. Е, единно европейско небе, е, ЖП е пазарът, условията на труд, електронни билети, морските води и градското движение, градската мобилност по разни координаторите решиха да се организира мини изслушване за правата на пътниците в подкрепа на доклад на господин Бак. Но ще направим това след Тоест, работата по доклада ще бъде след лятната вакансия, за да можем да вместим мини изслушването. По трансатлантическия законодателен диалог координаторите решиха това да бъде включено в заседанието за следващия път, в дневния ред на това заседание. Това е отчета за свършеното от координаторите. Някой има ли коментари, бележки, въпроси? Ако не, Смята се за одобрено това, което чухте. И така, следваща точка от дневния ред. Преминаваме към гласуване. Всички имат ли карти за гласуване? Винаги правим проверка. Защото обикновено като правим проба, е НП се оказват с един гласуващ повече. Всички ли разполагат с картите си? Добре, проверка, начало на гласуването. Voted? Voted. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Като че ли ЕНП в момента гласува с правилния брой членове на комисията което означава, че можем да пристъпим към гласуване. Първо, доклада на господин Зиле. Проект на директива е, за плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за индивидуално ползване. Изменение 16. 15 беше оттеглено. 16 като допълнение за против, въздържали се. Ще проверим. Мисля, че го приехме, но ще проверим. Начало на гласуването по изменение 16. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Всъщност, нека да закрия гласуването. Приема се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17 като допълнение по член 5 за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение съответстващо гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. 18. За, против, въздържали се, отхвърля се. 19-то допълнение за, против, въздържали се, отхвърля се. 20-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 6-то на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Ето сега си слагам чайчето в чашата. 21 во изменение. Госпожа Цикаоза за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 в допълнение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23-то. Има устно редакционно изменение. Плавателните съдове се проектират и така нататък за повторно качване на борда Доволни ли сте от това устно изменение? Добре, заедно с устното изменение 23-то гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Седмо, има и тук устно изменение. Вентилацията се осигурява, за да се предотврати натрупването на е, взривоопасни газове. Има ли възражение? Тогава го обединяваме с 7 за, против, въздържали се, приема се. Някой някъде може ли да ми осигури вода и мляко за чая? Благодаря предварително. Да, аз си взех е, пакетчето с чай, обаче ме подминаха каните с водата. Това е в допълнение, господин Крамър. 24-то изменение. Госпожа Жданока. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25 is a deletion. Those in favor? 25 за заличаване. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27, 27 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 за против, въздържали се, отхвърля се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. Първо за, против, въздържали се, приема се. Девето, господин Марчинкевич, имате устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Ако не, обединявам го с девето изменение. Кой е за? против, въздържали се. Бива ли да проверим как гласувахме по изменение 9 заедно с устното начало на гласуването? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Десето. Господин Марчинкевич и тук има устно изменение. Е, на две части ще гласуваме. Има ли възражение против устното изменение? Не. Добре. Преминаваме към двете части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добрата новина е, че млякото стигна до мен. Точка 15 от преамбюла. За. 11 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 12-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Две на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, днес сутринта е материално-техническото снабдяване с млякото не е на ниво. Изменение 3 от докладчика. С устното изменение. Има ли възражение против устното изменение? В такъв случай устното изменение гласуваме по изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. 14-то изменение. За, против, въздържали се, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по целия текст, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 35 за, нито един против, един въздържал си. Текстът се приема. Поздравление за докладчика господин Зиле. Okay. We're now ahead of time again. Now I know. Пак изпреварихме графика. Знам, че за някои от членовете на комисията това е истински притеснително, когато свършим по-рано. На мен пък ми се иска да мисля, че в нашата комисия работим много по-ефикасно, отколкото в други комисии, които винаги закъсняват. Затова, ако господин Флекенштайн е готов, ще продължим е, с резултата от преговорите по регламента за ЕМСА. Господин Флекенштайн, давам ви думата. Господин председател, уважаеми колеги, преговорите се проведоха с съвета относно регламента за Европейската морска агенция и безопасността в тази област. Е, преговорите е, не протекоха така, както очаквахме. Основните държави членки очакваха да се постигне компромис. Тук трябва да признаем, че датското председателство е, положи големи усилия и в крайна сметка този иначе труден тур от преговори бе увенчан с резултат. Бих искал да споделя с вас седем основни точки, по които работихме. Първо, Европейската морска агенция в бъдеще ще отговаря предимно за инциденти по газови платформи. В областта на превенцията се съгласихме, че нямаме правни основания. Но въпреки това заявихме на комисията, че ще очакваме от тях да гарантират в бъдеще да разполагаме с документация относно отговорността на ЕМСА по превенцията, при условие, че имаме правни основания. На трето място един по-засилен ангажимент на Морската агенция в борбата срещу пиратството както и техническа подкрепа в областта на предоставянето на плавателни съдове за тази борба. Тук работата ни не бе лека. Очудващо е, че в преговорите трябваше да посочим в детайли цялата методология, за която предполагахме, че вече е налична и това се оказа проблем. Европейската морска агенция трябва да използва собствения си технически капацитет за обмен на информация. На следващо място, нещо също толкова важно, тази морска агенция ще работи за преодоляване на бюрокрацията в сектора на мореплаването, като си служи с подходящи технически средства – за да се придвижим в посока на вътрешен морски пазар. По-нататък обучение и квалификация на морския персонал. Тук Морската агенция разполага с голям опит и в бъдеще биха могли да засилят ролята си по координация, както и да работят по съвместни възможности за обучение на морския персонал. Държавите членки се съгласиха, че само някои от тях ще правят това на доброволни начала. По-нататък работа с съседните на Европейския съюз страни. Това вече сме го обсъждали и то се подразбира. Разбира се, Европейската морска агенция се нуждае от многогодишна стратегия, която следва да се обсъди тук, преди да се представи на изпълнителния съвет. Като цяло постигнахме разумен компромис и тук следва да благодаря на колегата от датското председателство за положените усилия. Благодаря също и за градивния принос на комисията, също и на моя докладчик. Благодаря. Председателя, благодаря господин Флекенштайн, господин Деграндес от НП. Благодаря, господин председател. Ще започна с същото, а именно бих искал да поздравя докладчика за свършената работа. Това, което е постигнато, е пример за балансиране на интересите. Разбира се, важно е да проявяваме гъвкавост и в крайна сметка да стигнем до едно работещо решение, приемливо и за двете страни. Тук признаваме, че всички, които участваха в преговорите, показаха необходимата гъвкавост. Разбира се, благодарим и на датското председателство. Ще се спра на няколко аспекта като резултат от тези преговори. Мисля, че трябва да изтъкнем следното. Морската агенция ще работи в областта на борба с пиратството. Тук имаме известни успехи, но трябва да продължим тази работа. На второ място усъвършенстване на квалификацията на морския персонал за предотвратяване на инциденти и злополуки. И по-нататък опитваме се да постигнем напредък в областта на европейското морско пространство. И мисля си, морската агенция ще помогне тук за справяне с проблема за злополуките на офшорните платформи. Тук признаваме европейската компетентност в тази област за офшорните платформи. И след като това бъде разписано черно на бяло, можем да продължим по-нататък. Докладчикът изигра основна роля тук. Постигнахме много и никак не бе лесно да водим тези преговори. Докладчикът свърши чудесна работа и мисля, че можем да сме удовлетворени от работата, която е свършена и резултата. Госпожа Билбао. Благодаря, господин председател. И аз на своя ред бих искала да благодаря на докладчика за неговия премерен подход в хода на преговорите. Благодаря и на комисията, които поддържаха неотклонно своята позиция, въпреки проблемите, на които се натъкнахме в разговорите с съвета. Мисля, че с този проект действително ще засилим правомощията на Европейската морска агенция и по този начин ще отчетем актуалното състояние на проблемите, както и да помислим за в бъдеще за предотвратяване на евентуални катастрофи. Европейската морска агенция има важна роля в борбата с пиратството. Да не забравяме и опазването на околната среда, когато говорим за офшорните платформи за газ – това е нещо, което ще обсъждаме и тук. От нашата група смятаме, че е от съществено значение да се възползваме от всички правни методи, за да предотвратим такива злополуки. По-нататък обучение и сътрудничество между държавите членки и за съжаление това остава на доброволни начала. В бъдеще трябва да работим заедно по квалификацията на моряците. И надявам се в бъдеще да изградим престижни европейски а, школи и морски академии, които не само обучават моряци, но а, полагат усилие за опазване на околната среда. Ние очаквахме в областта на квалификацията на моряците да се договори по-добро сътрудничество между държавите членки. Има още един аспект от тези преговори, на които ще се спра, а, именно предложението на съвета. Именно ако се стигне до споразумение по глобалния пакет, те ще са готови да заложат измененията и компромисите, свързани с общия баланс Не смятам, че е целесообразно тук да се поставя условие за записване на тези изменения и компромиси. обвързано с равенството на половете. По време на преговорите забелязахме и други затруднения, свързани не само с равенството на половете. Мисля си, че вече трябва да предприемем нещо и да накараме европейските предприятия в определен срок да постигнат този баланс между двата пола, между наймането на мъже и жени. Това като критика, която отправям. Действително има едно изменение, което се предлага. И там се казва, че ще се положат усилия за постигане на добър баланс между двата пола в администрирането на сектора. Ние следва да се застъпим за един последователен подход в тази област на политиката, но съвета и комисията трябва да положат допълнителни усилия. В много отношения, мисля, сме стигнали по-далеч от това, което очакваме. А, разбира се, това трябва да продължи и в бъдеще, засилвайки компетенциите на Европейската агенция. Господин Тейлър, председателя, благодарим на всички колеги, благодарим и на господин Фликенштайн за негови конструктивен доклад и най-вече за това, че подкрепя нашия ентусиазъм за това морската агенция да упражнява надзор върху офшорните платформи. Много се радвам за този аспект, тъй като това е положителен принос за бъдещото развитие на сектора. То се отнася до баланса между двата пола и 100 му постигане. Радвам се за това. Знам, че в Лисабон там има квоти при назначаването. Признавам си, не забелязах много жени оратори, когато посетих агенцията. Действително, има какво да се желая по отношение на този баланс. Казвайки това, още веднъж благодаря на господин Фликенштейн. Господин Жиле, ще потвърдите ли за двата пола? Дален Варда, ако страда, Благодаря, господин председателю. От името на господин Питер Ван Дален, искам също да благодаря на господин Фликенштайн за положените усилия. По отношение на капацитета и на правомощията на ЕМСА, които са засилени, и също така по въпроса за борбата с пиратството и по въпроса за платформите – както и изобщо за морското пространство. Всички тези въпроси са от съществено значение. Искам да благодаря още веднъж на господин Фликенштайн. Благодаря, господин Тасас. Дали е тук? Като предвиден оратор, има ли други? Нека да кажат. Господин Алкадрай. Никога не изпуска тази възможност. Заповядайте. Фракции, е, де Данкен. Да, господин председателю. Е. Да, искаме да благодарим. Той всъщност е, се прояви като докладчик за целия парламент. Е, ще подкрепим компромиса, който ни е предложен. Нашата група също иска да имаме единно европейско морско пространство за целия Европейски съюз. Този доклад върви към постигане на по-координирана роля на различните компетентни органи, включително и в борбата с пиратството. Централен е моментът за преодоляване на замърсяването, причинявано от платформите, офшорните платформи. В бъдеще трябва да натоварим агенцията и с повече превентивни функции. Националните органи в момента също вървят в тази посока. Категорично докладът е развитие в положителна посока. Сега госпожа Егле от комисията. Благодаря, господин председателю. От е, името на комисията и особено на господин с когато замествам, искам да изразя нашето удовлетворение от постигнатото споразумение на второ четене. Най-напред искам да поздравя докладчика господин Флекенштайн и са докладчиците му за професионалното отношение към досието и е, е, комисията ще окаже подкрепа за тези резултати. Е, крайният текст е разумен, е, приемлив е, компромис, е, Комисията знае, че вин... парламентът винаги е искал по-амбициозни резултати, но във всеки случай споразумението се придържа към проекта на комисията. Ние получаваме мандат, който е актуализиран и ще позволи на ЕМСА да съдейства и на държавите членки и на комисията. Ще има нови задачи. ЕМСА е, ще е, продължи е, благодарение на тях да ръководи борбата с пиратството, да изгражда единното европейско морско пространство без бариери и да допринася за квалификацията на морския персонал. Също така ще се допринесе за борбата с замърсяването от офшорни газови и петролни инсталации, Съжалявам, че не можахме да се споразумеем за по-широко по-широка превенция на това замърсяване, но във всеки случай този въпрос отново ще бъде предмет на вниманието ни, когато изготвим доклад за постигнатия напредък. Ние ще е, е, си сътрудничим е, с колегите от Генерална дирекция по енергетика, за да видим как да укрепим по-нататък безопасността на офшорните инсталации. Подкрепяме предвиденото за е, равенството между двата пола. Благодарим за вашите любезни думи е, за ролята на комисията при постигане на крайния компромис. Очакваме по-нататъчното развитие и ефективна работа. Благодаря. Господин Флекенштайн, искате ли да добавите нещо? Danke für das. Благодаря. Благодаря на всички за проявените добри думи за сътрудничеството. Благодаря. Мисля, че сега е добре е, и както си му е реда, да, инди... да окажем на съвета, че сме постигнали споразумение, след което те пък ще се свържат с нас, с тяхната позиция. Е, благодаря, господин Флекенштайн. Следваща точка. Изслушване съвместно с ИТРЕ за създаване на механизма за свързване на Европа. Предвидено е да започне в 10.30 е, в е, зала ПХС 3 c председателят и докладчикът ще бъдем еднакво благодарни, ако от наша страна присъстват повече от трима членове на комисията на това изслушване. Така, във всеки случай припомням, че в 3 часа се връщаме в тази зала, където ще се срещнем с господин Ежембовски, който ще разговаря с нас за функционалните блокове въздушно пространство. Иска ли колегата да каже нещо? Госпожа Яла Сендер. Да, действително. Само исках да ви кажа, че господин Рике и самата аз В момента, в който разработваме приложенията, ще представим тези точки и съответно всички, които отсъстват, няма да могат да си дадат мнението. Ние няма да можем да отчетем тяхното становище. А всички, които присъстват съответно, ще могат да го направят. Исках просто да сме ясни. Благодаря ви. До 10.30. Надявам се да ви видя всичките.